Dear colleagues, we're going to begin on time because we we're up against Колеги, моля заемете местата си, нека почнем за с дневния ред. Искам да ви напомня, че правната помощ за, подобр... за заподозрени или обвиняемите, които са задържани, и правната помощ за Европейската заповед за арест, този доклад ще бъде гласуван преди трета точка. Ако нямате против така структурирания дневен ред, ще продължим с него. На следващо място искам да ви кажа, че няма да има превод на хърватски, чешки, малтийски, латвийски, литовски, датски, естонски, словенски и гелик. Готови ли сте, колеги? Искам да кажа, забравих в пленарна зала картата за гласуване, аз също. Okay. Okay, colleagues, I, I want to speed this up because uh, colleagues will have... Uh, Колеги, нека побързаме, нека свършим с гласуването бързо, ако обичате. Значи няма колеги, има двама колеги, които са забравили картите си. Добре. Има ли някой друг колега, пълноправен член, който няма карта? Моля, кажете ми сега, ако има такъв случай. Няма. Добре. Значи, двама колеги от социалистите и демократите, които са си забравили картата, те ще гласуват с ръка. Добре. Аз чакам колегите да заемат местата си, ако обичате да го сторите бързо.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 Okay, everyone is seated. Axel, take your seat, please. Thanks. Mario, do you have your voting card? Yes. You do. That's it. Okay. Everyone ready? И така, всички са готови. Can I call by hand too? Okay, so we have three... Значи трима, заедно с госпожа Андерсон, трима колеги, които ще гласуват с ръка. Други колеги? Няма. Добре. И така, правна помощ за заподозрени и обвиняеми, които са задържани и правната помощ за производствата по Европейската заповед за арест. Гласуваме текста от междуинституционалните преговори. Господин Денис Де Йонг е докладчик. Процедурен въпрос. Не, добре, е, гласуваме. Моля, гласувайте. Just, just raise your hand. Гласувайте с ръка, моля. there is one too many, uh, full... Колеги, има един в повече от пълноправните членове, един от НП в повече. Okay, and now the vote is closed. Край на гласуването. 44 за един против, няма въздържали се. Поздравление! Текстът е прият. На 1 октомври ще се гласува текстът в пленарна зала. Господин Де Йонг не иска думата. Добре. Yes or no, Mr. De Jong, do you wish to say something? I can't see you. Where are you? Thank you, Mr. Chair. Господин Де Йонг иска думата. Благодаря. Благодаря на докладчиците в Сянка. Е, беше много напрегната работа, особено през последните месеци. Трябваше да работим бързо. Е, не можахме да се придържаме точно към първоначалната пози... позиция но тъй като времето е напреднало, няма да се впускам в подробности. Смятам обаче, че постигнахме пакет, с който може да сме доволни. Благодаря за доброто, за доброто сътрудничество на всички. Благодаря, господин Дион. А, сега преминаваме към точка трета. Установяване на общ списък на сигурни страни на происход за целите на международна закри... закрила. Силви Гион е докладчик. Гласуваме по започването на междуинституционалните преговори. И така. Има споразумели сме се по изменения 35, 38, 108, 109, 119. Всички тези изменения са Оттегляне, освен това 103 също. Искам да попитам дали докладчицата иска думата. Не. Добре. Тогава преминаваме към гласуването. Изменение 300. Моля, гласувайте, колеги. Край на гласуването. От НП един колега в повече. The vote is closed. Край на гласуването. It's closed. Sorry, um, the EPP still Извинявам се, обаче е, от НП още, все още един колега повече, моля един от колегите да изведе картата си. И така, край на гласуването. Отхвърлено е изменението на 31. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 76-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Пето изменение. Край на гласуването. Отхвърлено. 77. Край на гласуването. Отхвърлено. Девето от Афет. Моля, гласувайте. Okay, sorry, colleagues. Compromise Amendment 2. The vote is open. Извинявайте, колеги. Компромис 2. Гласувайте по компромис 2, моля. Край на гласуването. Прието е. Amendment, amendment 9 from AFET. Изменение 9 от АФЕТ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 4. Моля, гласувайте. Прието е. Компромис пети. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис шести. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 7. Край на гласуването. Прието е. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменението до 4. Моля, гласувайте. Извинявайте, 1 до 3 бяха от... оттеглени. 1 до 4 гласуваме. Край на гласуването. Отхвърлено Компромис 9 на две части. Първата част, моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 9 втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 10. Моля, гласувайте. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Прието. 110-то, моля. Не видяхте резултата ли? При компромис 9. Можете да видите Последствия кой как е гласува. Сега гласуваме изменение 110. Моля, гласувайте по 110. Край на гласуването. Прието е. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение 114. Край на гласуването. Отхвърлено е. 115. Моля, гласувайте. 115. Край на гласуването. Отхвърлено е. 116. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 120 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърляме. 121. Моля, гласувайте по 121. Край на гласуването. Отхвърляме. Изменение 122. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърляме. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Преамбюла. Изменение едно. От преамбюла. Край на гласуването. Прието е. Изменение 2 и 36-то. Те са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение 40. Моля, гласувайте по изменение 40. Край на гласуването. Отхвалено е. Компромис 15. ти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 6. 45, е, извинявайте, изменение 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прията. Компромис 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прията. 51 е. изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Точка от преамбюла от 4 до 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Изменение 1 от Афет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение 2 от Афет. Край на гласуването. Прието. Е. Изменение 68. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е. Седемдесет едно. Моля, гласувайте по изменение 71. Край на гласуването. Отхвърлено. 18 и компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Деветнайсто. Моля, гласувайте. Да Това е последната страница. Край на гласуването. Прието е. Гласуваме изменения текст. Моля, гласувайте по него. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Прието е. 36, 10 против, Три въздържали се. Поздравления за докладчика. А сега, колеги, продължаваме с мандата за преговори. Гласуваме за мандата за междуинституционалните преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 43 за, 6 против, няма въздържали се. Поздравление за докладчика. Имаме списък на преговорния екип. Ако желаете, можете да се запознаете с него. Това е при мен. Благодаря на докладчика. Желая ли да кажа нещо? Само искам да благодаря на всички ви за гласуването и за високото качеството на, качество на диалога по време на разговорите по доклада. Благодаря на всички ви. Благодаря ти, Силви. Колеги, сега преминаваме към шеста точка. Списък на третите страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и на тези, чието граждани са освободени от това изискване. Докладчик е Диас Демера. Става дума за приемане на проекта доклада и да гласуване на текста, договорен по време на междуинституционалните преговори. Преди да преминем към гласуването, докладчикът желая ли да каже нещо? Не, в такъв случай преминаваме директно към гласуването. We missed quite six. Oh. Sorry, it's point four. Sorry, we should have gone to point four. Съжалявам, трябваше първо да гласуваме четвърта точка колеги, след като въведох толкова добре темата, нека да гласуваме по точка 6, след това да се върнем на точка 4. Съгласни ли сте? So we're voting on Mr. Diaz de Mera. И така, гласуваме доклада на господин Диаз Демера. Имате ли нещо против? Или да се върнем на точка четвърта? Всички съгласни ли са? Ако има някакъв проблем, няма проблем. Ще се върна на четвърта точка. Brigetti? My apologies, but we... Съжалявам за тази грешка. Продължаваме с доклада на Диас Демера. Компромис точка А. Механизъм. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис. Парт Б. Делегиран акт. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се отхвърля. Изменение 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 60-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуване на текста с внесените изменения. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 42 гласа за, 9 против, 1 е, въздържал се. А сега решение за започване на преговорите и за състава на преговорния екип. Тук е необходимо абсолютно мнозинство. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 42 за, 9 против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика господин Диас Демера. Сега, колеги, отново се извинявам, но а, се връщаме на точка 4. Това е доклад към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС. Докладче по становище е Хуан Фернандо Лопес Агилар. Съжалявам, че направихме промяна. Става дума за приемане на проекто становището. Ако докладчикът не желая да каже нещо, можем да преминем към гласуването. Да, започваме с изменение 9, колеги, ако всички сте готови. Начало на гласуването по изменение 9. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Моля, гласувайте.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 Ние току-що гласувахме компромис 2. Okay, sorry. So, colleagues... Uh, Колеги, гласувахме девето изменение, сега нека да гласуваме и осмо изменение, е, изменение, начало на гласуването. Край на гласуването приема се. Сега компромис 2. Начало на гласуването. Компромис 2 гласуваме. Все още можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменание 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се четвърто изменение. Компромис 4, извинете. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 23-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 13 юни ще се гласува в ЕКОН. Поздравление за докладчика. Благодаря ви, колеги. С това приключихме гласуването. Остава ни една точка още в дневния ред. Uh, Онези колеги, които искат да напуснат, могат да го направят тихо. Остава ни още една точка от дневния ред. Това е точка 7. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година. Докладчик за становището е, е Моника Маковей. Моля ви да напуснете залата тихо, Желая на всички приятна вакансия, но не забравяйте, че не остава още една точка. Това е разглеждане на проекто становище. Госпожа Маковей ще представи своето становище за проекто бюджета за финансовата 2017 година. Крайният срок е 20, 22 август, затова трябва да обсъдим този доклад в момента. Моля ви, колеги, унези от вас, които напускат залата, да го направят тихо. Трябва да бъдат спазени сроковете и ако бъде възцарена тишина в залата, госпожа Маковей ще има възможност да си представи становището. Госпожо Макове, имате думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, най-важните елементи за бюджета за 2017. Първо, много важно е комисията е ангажирана да осигури ресурсите за защита на външните граници на Външния съюз да помогне държавите за приемане на лица, нуждащи се от международна закрила. Второ, трябва ни солидарност с онези, които имат нужда от подкрепа. Госпожо Маковей, може ли накратко? Няма превод на английски. Are you speaking? Аз говорих на английски язик. Ако за всички е окей, мога да продължа на английски. Аз нямам превод. А, извинявам се, госпожа Макове, можете да продължите. Благодаря ви. Uh, Това становище от Либия за бюджет 2017 е, на Европейската комисия. Комисията е ангажирана да осигури нужните ресурси за защита на външните граници, за засилване на сигурността и за подкрепа на държавите членки за приемане на лица, които имат нужда от международна закрила. Нуждаем се от солидарност у нези, които имат реална нужда от това, както и защита на демократичните ценности на Съюза, която те са застрашени от тероризъм, от нетолерантност, Второто, което искам да кажа е, че многодишната финансова рамка трябва да осигури по-силен, устойчив отговор на сегашната криза и ако е възможно през 2017. Трябва също упростяване на финансовия регламент и процедурите. за сфери от бюджета, включително по външната дейност, функция 4, има намаляване на плащанията, процедурите са твърде сложни за да има ефективност, трябва да се опростят тези процедури, като същевременно се следи внимателно как се изразходват средствата на Съюза. Също приветствам създаването и финансирането на фонда за миграция и обежаще с 1,6 милиарда и фонда за сигурност с 0,7 милиарда, както и общо финансиране от 3 милиарда. Освен това за осигуряването и на бърза хуманитарна помощ в Европейския съюз. Е, приветствам увеличението на бюджета за агенциите, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи, които се занимават с миграцията и сигурността. Важно е също да се обяснят защо има такова драматично увеличение на бюджета на Юлиса с близо 92%, както и за системата за влизане и излизане и за преразглеждане на Дъблинската система. Необходимо е да има разбивка на средствата, които са осигурени между Юлиса и АСФ. Ние трябва да видим какво е на разположение по бюджетните линии, да видим за какво ще отиват средствата. Едва тогава трябва да поискаме нови средства или ресурси. И на последно място, ние трябва да адаптираме Европа към новите изисквания, като същевременно държим сметка и за отстояване на нашите ценности. Председателят, благодаря ви. Thank you very much. We, um, has anyone asked for the Има ли някой, който желая да вземе думата? Господин Депре първо и след това Барбара Спинели. Господин председател, уважаеми колеги, Искам да кажа няколко неща от техническо естество. Многогодишната финансова рамка, в нея много малко говорим за периода до 2020 твърде много обръщам внимание на 17-та година, защото тя не се отнася само до 2017, тя трябва да обхване периода до 2020. И а, това трябва да се включи в текста, за да е ясно, че референтният период не е следващата година, а, а 2020 година. В първия параграф а, ясно се вижда, измерението сигурност. Това е един от важните приоритети в миграционната политика и за управление на миграционните потоци. Аз ще направя някои изменения в този смисъл. Що се отнася до агенциите, аз трябва също да кажа, че трябва да се запитаме защо има такова увеличение за Юлиса. Това е стратегически елемент. Много внимание се обръща от комисията на този въпрос. Разширяване на мисията, осигуряването на финансови средства за агенцията ЕАЗО, тъй като това е стратегически важно за управлението на системата на обежище и на миграция. Благодаря, Жерар. Барбара. Благодаря, председателю. Искам да благодаря на докладчицата за нейния доклад, както и за представянето. Аз лично смятам, че може да се подобри в много части този доклад. Разбира се, че високо ценя работата, извършена от колегите през предишните години, както и сега. Искам обаче да направя свои изменения, за да прецизирам някои момента разделението във всички бъдещи проекти на бюджета, на бюджета за подсилване на средствата за репатриране от правните разходи и ефикасна интеграция на хората, които пристигат. На второ място създаването на Европейски фонд за спасително-издирвателни операции, за да може тези операции в различните държави членки да бъдат подсилени. Особено от тези, които са на пътя на тези потоци най-вече. На трето място заделяне на конкретни средства за борба с явления, които стават все по-тревожни, като например антисемитизма, ислемофобията, афрофобията антициганизма в държавите членки. И също така средствата за хуманитарна помощ към трети страни не трябва да зависят от желанието на партньорите ни да си сътрудничат в сферата на контрол на миграцията, например посредством споразумение за реадмисия. В същото време смятам, че проектите, които нарушават основните права на мигрантите в Европа или на търсещите убежище, или пък които трябва да легитимират диктаторски режими, не трябва да бъдат подкрепени. Също така в своите изменения ще покажа как на национално и европейско ниво е нужно да се гарантират механизми за прозрачност и контрол както и отговорността, която трябва да се носи за ползването на средства. Според мен са необходими механизми за мониторинг и оценка, не само експост, а по време на използването на средствата. Така може обективно да се види дали постигаме своите цели като съюз. И накрая, според мен, трябва да бъдат определени качествени и количествени индикатори за измерване на ефикасността на ползването на средствата и постигането на целите. Докладите, които са свързани с тези фондове, според мен трябва да бъдат публични. Благодаря. И аз ти благодаря. Нямаме други искания за думата за това. Не, господин Бони. Благодаря. Само едно нещо ще кажа и то е свързано с Центъра за мониторинг на лекарствата. Виждам, че ще има допълнителни средства за европейска база данни за нови лекарствени средства, нови психоактивни субстанции, които знаем, че са проблем. Има все повече такива, които трябва да бъдат оценявани. От друга страна имаме намаляване на щатния състав, Когато говорим за бюджета за 17 и за периода 17-20 година, възнамеряваме да дадем на тази агенция системата за ранно предупреждение и оценка на риска по новия пакет за психоактивните субстанции. И според мен този финансов план за периода 2017-2020 година трябва да бъде променен, за да се включат тези нови задачи, да се дадат повече средства на тази агенция. Ще подготвя свои изменения. Okay, thank you, Mr. And uh, Monica, please. Моника, заповядай. Уважаеми колеги, само нещо искам да спомена. Искам да помоля докладчицата да вземе предвид изслушването на ЕСИС-3, а именно за координацията на мерките между държавите членки при злопотреба с деца. Факт е, че не може да се координират мерките, не може да се координират действията в тази област поради липса на персонал. Затова искам да помоля докладчицата да изчисти тези проблеми, особено ако те имат бюджетни причини. Дали има, т.е необходимост от допълнителни средства, защото виждаме, че има много престъпления с деца. Деца от на беженци, които биват продавани, с тях бива за, за злоупотребяване, злоупотребявано. Става дума и за бебета, така че не може да оставим нещата по този начин. Нека видим дали може да помогнем в бюджета тук. Не знам дали разбрахте въпроса. Um, Госпожо Макове, ако искате да отговорите. Вчера говорих за това в пленарната зала, за тези 10 000 деца, бежанци, които са откраднати или въобще са изчезнали. Е, е, не, не. А, е, нямаше слушалки. Имахме няколко часово изслушване за сексуалната злоупотреба с деца и разбрахме, че поради липса на персонал няма възможност да се разследват и да се координират разследванията за много тежки престъпления. Моята молба е дали тук не може да, под, да, да, да имаме повече средства. И тук децата на беженците са особено уязвими. Има, има молба да се свържеш отново с ИСИС и да видим дали може да отделим средства за борба с тези престъпления. Uh, sure, I, Да, съгласна съм с това. Не съм споменала това, но исках да има средства за извънредни случаи. Очаквам да изпратите своите предложения за изменения по темите, които ви вълнуват и това, което смятате, че са приоритети гледна точка на Либе. И след това с удоволствие ще обсъдя с всеки един от вас, който е изпратил изменения. Благодаря ви за идеите. Благодаря. Тереза, нещо накратко ли искаше да кажеш? Да, за 20 секунди. Наистина съвсем набързо. Закъснях малко, тъй като работех с мексиканската делегация, но искам да подкрепя госпожа Холмайер в казаното от нея. И вас, разбира се, госпожо Маковей. Бях в Гърция, посетих бежанци, бежански лагери, където имаше много непридружени малолетни. Ужасяващи са условията, в които те живеят. От всички проблеми, пред които са изправени бежанците, истинският проблем, според мен, се вижда най-добре при непридружените малолетни. Те са в ужасяващо състояние като група. Има, разбира се, деца, които са със семействата си. Те също имат проблеми, но имаме 10 годишни до 17 годишни, които са непридружени и не могат въобще да се движат никъде. Трябва да им помогнем. Освен това, трябва да направим всичко възможно да не попаднат в ръцете на трафиканти и наистина подкрепям подхода на Мони. Thank you very much for that and to all благодаря. Благодаря на колегите, които се изказаха. Очакваме вашите изменения към доклада на госпожа Маковей. Краен срок 22 август. Либе ще приеме доклада на 31 август. Искахте да кажете ли нещо? Заповядайте. Благодаря, Моника. Благодаря на Тереза. И аз ще изляза с такова изменение, тъй като колежките бяха много убедителни. Ето, за това е комисията, за това имаме дебат. Томаш, по този въпрос ли или е в точка разни? Искам да говоря за бюджета. Извинявай, Моника, бях в пленарната зала. Трябваше да се изкажа за Бахрейни правата на човека са спешни въпроси и няма как да не участвам. За бюджета 2017 година. Трябва да отидат повече средства за контрол по външните граници. За мен сигурността е изключително важен въпрос. 3 милиарда евро за брегова охрана е един добър пример – за участие. НП иска повече средства до 2020 година, както и повече инструменти, които да дават възможност за гъвкавост. Фондът за гъвкавост е 1,7 милиарда евро. 2016 година реагирахме добре с кризата за беженците, на беженците, но трябва да се заделят повече средства по този въпрос. Трябва да има повече средства и по 3 и 4, тъй като те са много важни. Още нещо НП има три приоритета – тероризъм, радикализация, екстремизъм. И четвърти приоритет – новите лекарствени средства и новите синтетични дроги. И ще подкрепим всички агенции, които се занимават с това. Това бе споменато от е, колегата, когато не бяхте тук асистентката на госпожа Маковей записа всичките ви бележки. Моля, направете своите предложения за изменения, тъй като сроковете ни притискат. Uh, Благодаря, колеги. Благодаря на всички, които останаха за тази важна точка. Точка разни сега. Следващото застание е на 11 юли. Ако ви няма, колеги, и другата седмица, приятна почивка. Ако не, се надявам повечето да ви видя на 11 юли, на следващото ни заседание в 3 часа в Брюксел. Ще се видим другата седмица.